пълните си права в съответствие с предвидените от правилника права. Сега преминаваме към доклада за премахване на вредните тютюневи продукти. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Глас, докладът Ланги еднакви технически предписания за колесни превозни средства. Единствено гласуване, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладът ФИСА с Ексела търговско споразумение между Европейския съюз и Колумбия и Перу, присъединяване на Харватска, единствено гласуване, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладка Кавада за силено сътрудничество в областта на режимите на имуществени отношения на международните двойки. Единствено гласуване, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Андерсън премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия. Единствено гласуване, по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Доклад Фербер. Пазарите на финансови инструменти. Изменение 2. Кой е за да вдигне ръка? Против. Въздържали се. Приема се. Блок номер 1 пада. Гласуване на предложението на комисията с вдигане на ръка. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме законодателната резолюция с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Още един доклад на господин Фербер, пазарите на финансови инструменти, пазар на злоупотреба и сетълмент на ценни книжа. Изменение номер 2. Кой е за? Моля гласувайте. Кой е против? въздържали се, приема се. Изменение едно пада. Преминаваме към предложението на комисията с дигане на ръка. Кой е за? Против се, приема се. Законодателна резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад стае с предложение за, на назнача, за назначаване на Риманта Садзил за член на Сметната палата. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Преда, доклад 2015 година относно съгласуваността на политиките за развитие. След параграф 8 има устно изменение на господин Геренц, който има възможност да се изкаже. Заповядайте. Моля, включете си микрофона. Благодаря, господин председател. Предлагам следното изменение. Европейския е, парламент предлага, че механизма за арбитраж да бъде въведен с цял гарантиране съответствие в политиките и конкретно съвзаимодействие между отделните политики като дава възможност на комисията да поеме своята политическа отговорност за основната ориентация и прилагане на това в Европейския съюз. Ще ви кажа защо ние по този начин препотвърждаваме своето решение, подкрепено с голямо мнозинство през 2013 година по моя доклад. А ако не сторим това, ще се лишим от насъщно необходимо средство за постигане на арбитраж или, както каза колегата Бурлан, ще допринесем в, за това политиката на, сбли, на сближаване да остане един е, Вид не постигната цел. Така че това е. Има ли възражение срещу това изменение? Ако има поне 40 депутати, нека да станат прави. Устното изменение не може да се приеме. Преминаваме към изменение 1, параграф 10 с дигна на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 11 в две части. Първа част за. Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против?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 въздържали се, приема се, точка от преамбюла е за, против, въздържали се. Ако не вдигате ръка е трудно да разбера, затова ще направим електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла F е с дигане на ръка за, против, въздържали се. И тук да проверим, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Хойбух, нови алиан за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването. Параграф 2 в две части. Първа част по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Дигане на ръка. За. Против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 Въздържали се, приема се. Параграф 28, стигане на ръка. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 34, втора част. Е, е, за, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 34, точка 2. Първоначален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 34.6, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 36 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 59 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 66. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 72. За. Против. Въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 85 с дигане на ръка. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се параграф 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение 37 за. Против. Въздържали се. Приема се точка от преамбюла С от първоначалния текст за, против, въздържали се да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме резолюцията в пълния вид. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Столоян, оценка на международните счетоводни стандарти. Гласуваме резолюцията в пълния и вид с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладва на Орден. Операция за подкрепа на мира. Ангажиментът поет Европейския съюз по отношение на ООН Африканския съюз. Параграф 6 на първоначалния текст създигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 9 в 3 части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Трета част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 13 с дигане на ръка за. Против, въздържали се, приема се. Параграф 16, първоначален текст, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 18, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 22 с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Съображение 8 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила Н. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията в пълния вид по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се доклад СЕЗАХ, нелоялни търговски практики във веригата на доставки за храни. Има едно изменение на комисията Агри, изменение 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4, пак на Комисията по селско стопанство, за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията в пълния вид, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Макинтайр технологични решения за устойчиво селско стопанство в Европейския съюз. Параграф 5 в две части. Първа част дигане на ръка за. Против, въздържали се, приема се втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Параграф 8, две части. Първа част дигне на ръка за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 20 с дигане на ръка за, против, въздържали се. Приема се параграф 24 в три части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 25 и тук по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се параграф 31 в две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част пада. Преминаваме към параграф 32 в две части. Първата част с дигане на ръка за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 41 за, против, въздържали се, да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част по именно гласуване. А, гласувайте. Край на гласуването. Приема се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 против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Р, две части, първа част с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме резолюцията в пълния и вид, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега доклада Хаутема насърчаване на иновациите на економическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейски земеделски стопанства, параграф 10 от първоначалния текст. Кой е за, против, въздържали се, приема се параграф 11 с дигане на ръка за против, въздържали се, приема се. Параграф 31 с вдигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Втора част на параграф 31 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 32, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Моля, вдигайте ръка, защото иначе не, не става ясно. Втора част за, против, въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Трета част, вдигане на ръка, за, против, въздържали се, приема се. Четвърта част, за, против, въздържали се. Бих казал, че се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. Пета част за против въздържали се приема се. Параграф 33 първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се отхвърля се. Точка от преамбюла А, 4 части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се втора, трета част за, против, въздържали се да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се четвърта част за против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюлът се, първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюлът Д, първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла и първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла J, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Проверка, добре, втората част на точка от преамбюла J. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с малко. И сега резолюцията в пълния и вид по именно гласуване. Моля, гласувайте. Приема се. Приключихме с гласуването. И сега преминаваме към обясненията на ВОД, докато колегите напускат залата, ще направим две минути, една минута пауза и започваме с обясненията на ВОД. Сега преминаваме към обясненията на ВОД. Първо по доклада на Маркус Фербер, пазар на финансови услуги. Господин Полчък за една минута. Заповядайте.